So, I speak in German. So, ich war schon draußen und habe versucht, wie in der Bibel alle einzuladen. Бях вънка и се опитах, както в Библията, да повикам всички вътре, само че не успях. С което се връщаме на темата от тази сутрин за Библията, която играе голяма важна роля. Продължаваме. Е, радваме се, че е, генералният директор е, е, господин Полгър е тук. Е, някои колеги ме питаха защо госпожа Хединг не, а, не е тук. Тя беше тук през декември. В момента искаме да говорим обаче с а, е, този, а, който а, отговаря за комуникациите при госпожа Рединке. Затова се радвам, че господин Полгър е тук. Добре дошъл. А, господин Такола, а, преди да започнем, трябва да каже нещо от името на господин Лъкегар. Три минути имате и всичко трябва да кажете за тези три минути. Нито минута повече. Заповядайте. Майко. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti mikrofoni on nyt päällä. Ehkä tulee tässä hiukan... Ето сега е включен вече микрофона. Във всеки случай много се радвам, че господин Полгър е тук и че ще ме запозна със своето становище. Господин Лъкигард и други колеги вече са се срещали с него и го познават. Проблемът беше, че в доклада се съдържаха много положителни моменти, само че доклада не казваше нищо ново. А нашата комисия искаше всъщност да бъде разработена всеобхватна стратегия. Това не е мнение на АЛДЕ, а и на социалистите и демократите и на НП в комисията АВКО. За това а, са направени и някои изменения от страна на комисията АВКО. А, ние сме разочаровани, че не получихме стратегията, която очаквахме в нашата комисия. С, с, защото ние искаме да съществува и да разработим съобхватна стратегия за комуникация. А, мисля, че ще бъде добре, ако нашата комисия и комисията АВКО а, се обединим около една и съща линия, която да защитаваме. Може би господин Полгар ще успее да ни изненада, като ни представи на стратегия. Това, което критикуват господин Лъкегард и други колеги, може би изобщо не а, отговаря на истината. Благодаря, Хано. Но за да провериш дали това наистина е така, трябва да останеш до края и да слушаш. It's not correct. You cannot report to your friend Иначе няма да можеш да а, кажеш на своя колега Горд да, а, какво се е случило. Няма да бъде честно, ако си тръгнеш. Аз съм тук и наблюдавам всички. Аз не правя бележка, ако трябва да се оплакваш нещо, от нещо трябва сам да получиш отговорите. Това беше моята лекция за бравета. Имате думата, господин Полгер. Благодаря, госпожа председател. И добър ден на почитаемите членове на вашата комисия. Благодаря ви за възможността да се обърна към вас. Аз се надявам, че ние в комисията и парламента имаме обща цел. Да а, оповестяваме Европа на нейните граждани. Много се радвам, че за първи път в новата си битност на генерален директор на Главна дирекция комуникации се обръщам към вашата комисия. Днес, на базата на доклада от 2012 година, искам да ви посоча как ние можем да надградим над основата на сътрудничеството и да станем истински партньори. В тези тежки времена процента европейски граждани, които имат доверие в европейските институции е под 50%. Както знаете, това са данни на Евробарометър. Такива числа показват непрекъснатата необходимост да се отговаря на въпросите на европейските граждани. Защо ни е нужно евро... електронно правителство? Каква ще бъде ползата от определени действия за европейските граждани. Не трябва да забравяме, че Европа е Европа на гражданите и следователно в 2012 година трябва да насочим усилията си, за да изготвим новата фаза само като за положим едни солидни основи, ще можем да убедим хората колко е важен Европейския съюз за тях. Една целенасочена комуникационна кампания, използвайки всички средства и инструменти на нашата генерална дирекция, ще бъде в центъра на нашите усилия и на нашето сътрудничество с Европейския парламент. По този начин ще можем да стигнем до максимален брой европейски граждани, които ще бъдат в центъра на нашата програма и на нашия ангажимент към Европе, европейска демокрация. Легитимността проистича от свободните и честни избори за Европейски парламент, където се води дебат свободен дебат. Основна цел в 2013 година ще бъде да се мобилизира електората за изборите за Европейски парламент в 2014 година. Ние в нашата дирекция ще поставим всички наши усилия и потенциал на ваше разположение. Един пример ще бъде един качествен евробарометр по темата гражданство, за да може хората да се ангажират обаче в европейския дебат, ще трябва вие да се ангажирате с този процес, да работите в всеки етап в подготовката, изпълнението и последващото, последващите етапи. Междуинституционната група по институция е основната рамка за постигане на общата ни цел. Трябва да си сътрудничим, за да постигнем приоритетите на групата и да постигнем максимални резултати. Неодавна обсъждах проблемите с двамата нови заместник-председатели, госпожа Ани Подимат и господин Карас. Тези срещи са първите стъпки на общия ни подход. А, ние казахме, че тази група ще бъде основен наш с съюзник. През юни 2011 година групата призова всички институции да направят Европейската година на гражданството успешна инициатива. Ще има нова среща преди лятната вакансия, която ще ни даде възможност да операционализираме следващите етапи. <clears throat> Позволете ми сега да премина към доклада, който ви беше представен от госпожа Рединг. Искам да поясня още нещо. Ние в комисията също така слушаме това, което правите вие в парламента. Приели сме множество препоръки от доклада на парламента за журналистиката и новите медии. Ще ви кажа как ще усъвършенстваме нашите средства, за да може да представим информация в държавите членки за, и за да може също така да се започне общоевропейски дебат с подкрепата на медиите, да се предостави повече комуникация на равнище държави членки. Трябва да се децентрализира комуникацията. Необходимо е да се приспособят посланията, така че те да отразяват проблемите на гражданите. Изключително важно е да се намери най-лесния и ефтин начин да се достигне до гражданите. Следва да разработим нашите комуникационни средства в държавите членки, управленските партньорства също така, което също се извършва в сътрудничество с Европейския парламент. Това става чрез европейските публични пространства. Трябва да разработим обща програма а, с три нови платформи. В предишните платформи се добавиха 16 милиона нови граждани. Тези платформи отговарят на потребността да се свържем с целевите групи, по-специално с младежите. Тази година се предвижда да се направи едно, предви... едно проучване на дейностите на платформите миналата година. Това беше направено по молба на комисията АВКОС. На АВКО направихме го. А освен това, 18-те партньорства за управление, които се основават на тристранно сътрудничество на Европейския парламент, комисията и съответната държава членка. Те се оказват много ефективни ангажирането на националните и регионалните власти дават, придават по-голяма легитимност и автентичност, особено в сферата на образованието. Работата с, с правителствата на държавите членки също така подобрява видимостта на нашата дейност. В 2012 година се очаква значимо увеличение на дейността в проектите, които бяха започнати в 2011 година. Те включват телевизионни дебати и програми за обучение на обучаващи. Нека да кажем какво правим с журналистиката. Има три примера. Първо, информационните центрове, Europe Direct, също така уебсайтове от типа на социалната медия, които се наричат Kids Corners и накрая подобрени услуги за журналистите. <clears throat> И така, всичко това играе много важна роля за приближаването на Европейския съюз до гражданите. Контактни пунктове ще дадат възможност на гражданите на Европейския съюз да установят какви права имат. В 2011 година се възприе подхода обслужване на едно гише, където гражданите могат да получат а, информация по телефона, в кол-центровете, по мейла и по а, чрез портали. В 2012 година се предвижда комисията да реши следващ тото поколение подобни прояви от 2014 до 2017 година, така че да може да се види истинското лице на Европейския съюз. Евродепутатите проявиха голям интерес. Всъщност, вие введохте едно изменение в документа в, от 2012 година, определяйки тези платформи като важно средство за подпомагане на работата на Европейския парламент. Ние също така се опитваме да достигнем и до най-младите граждани на Европейския съюз. Миналата година, като част от програмата по правата на детето, създадохме детски кът, детски ъгъл, Kids Corner. Също така uh, Teachers Corner, учителския кът, предостави информация и насоки и за преподавателите. И тази година ще продължим да работим по тези ценни инициативи комисията гледа отвъд през служителите в Брюксел ще се организират семинари за журналисти. Например, не отдавна бяха проведени две посещения в Гърция на журналисти от цял свят. И сега вече семинари за журналисти могат да бъдат организирани навсякъде по света, но и други институции, като например парламента, могат да бъдат домакини на подобни семинари. Представители на европейски Европейските институции също така могат да изиграят много важна роля и представителствата, информационните служби на европейските служби организират пресконференции, отговарят на въпроси на журналисти. А сега да се върнем към паневропейския дебат за... Ще продължим да разработваме общо европейски дебат по въпроси свързани с Европейския съюз. Достигане на висококачествена информация до гражданите чрез телевизията, радиото и интернет. Ще продължаваме да подкрепяме Euronews, Euronet и през Europe на Web страницата в мрежата. Ще разработим присъствие, ще развием присъствието си в социалните медии и ще гарантираме независимостта на европейските медии. Евробарометър а, смята, че телевизията е най-важното средство и източник за информация за Европейския съюз. Ние смятаме, че ще продължим да насърчаваме истинския дебат по въпросите на Европейския съюз след, чрез Euronews. Euronews предава на 11 езика е, с 5 е, милиона зрители дневно в 2011 година. Новото партньорско споразумение с Евронюз е отворено не само за комисията, но и за други европейски институции, включително, разбира се, и парламента. В 2012 година, след предложението в доклада, който споменах за журналистиката и новите медии, ще доведем дебата на, чрез езиково разширяване на Евронюс. Радиото е най-доверената медия в Европейския съюз и посочва значението на Euronet, европейската радио разпространителна мрежа с новите членове Естония, Словакия и Кипър. Там се объединяват 22 професионални радиостанции, които предават на 22 езика. В 2012 година ще продължаваме да насърчаваме общоевропейското измерение на истински, истински европейската медия. А, също така а, ще отразяваме национални и международни вестници. Ще се превеждат определени статии на 10 езика. След като се увеличат а, посетителите до 500 милиона на месец. Надяваме се тази възходяща тенденция да продължи в 2012 година и да а, даде а, тласък на публичния дебат. Ние трябва да насърчаваме гражданите да използват медии като Фейсбук, като Twitter, да обсъждат дейността на европейските институции. Социалната мрежа, социални експерти, от комисията и от агенция ще разглеждат и обменят опит. А, също така проучваме възможността за интегриране на социалните медии в дейността на редакционните колеги и създаване на партньорство между комисията и парламента. Взаимодействието с гражданите се извършва най-добре на местно равнище, за това ще а, довършим пилотния ни проект. Нашия ангажимент към независимите медии се доказва от Центъра за медийна независимост, създаден в Флоренция. Управляващите и журналистите проведоха първото си заседание тази година в този център в през януари. Предвижда се лятна школа за по разследваща журналистика. И в заключение, позволете ми да отправя апел към членовете на вашата комисия във връзка с резервата, изразена от вашата комисия по бюджета за комуникация. Както казах, ние се вслушахме в това, което казахте, даже отидохме една стъпка по-нататък. Противно на първоначалната ни позиция, подготвихме подготвителни действия за разследваща журналистика, чрез предварителни проучвания на базата на внесената от вас промяна в бюджета. И е, освен това, благодарение на нашите усилия намерихме начин да се приложи пилотния проект Connecting Europe. Това малко всъщност а, малко подвеждащо, защото това име се отнася и за нещо друго, но нека да го наречем а, друг, малко по-различно и този пилотен проект също така ще бъде приложен тази година в, в светлината на казаното, искам да ви помоля да освободите а, 4,5 милиона в нашата бюджетна линия, тъй като тези средства са необходими за нашата дейност. След срещата ми с много от вас, аз мисля, че сме близо до постигането на споразумението. Окончателната роля на комисията е съвсем ясна да се е, направи, да се оповести Европа е, на гражданите, гражданите да осъзнават правата си като граждани на Европейския съюз. Трябва да започнем да комуникираме Европа не утре, а днес. Вече минаха почти два, даже три месеца на 2012 е, година. И а, ние трябва да се подготвим за Европейската година на гражданите 2013 и за а, изборите. Не трябва да забравяме също така и стратегията Европа 2020 година, реформата на стопанската, селско-стопанската политика и всички кампании, които ще се провеждат тази година. Именно за това трябва да насочим ограничените си финансови ресурси, за да отговорим на тези предизвикателства. Предвид ресурсите, а, ние смятам, че имаме шанс за успех. Благодаря. Благодаря господин Полгър. Искам да кажа едновременно с това, че за нас беше много важно и ви благодарим, че подчертахте ролята на сътрудничеството между институциите. Мога, мога да кажа, че през последните две години беше обърнато недостатъчно внимание на това и се радвам, че този въпрос беше в центъра на вашите изложения. А, няма да провеждаме успешна политика на европейско ниво и да спечелим изборите, без да се обърнем към гражданите. Смятам, че ние зависим един от друг и вие изразихте много добре това обстоятелство. Много ви благодаря за това. Надявам се, че с новите заместник-председатели Калимата и неговият колега трябва да се срещнем с тях още преди лятото. И още нещо. Европейският парламент няма да чака преди вие да излезете с предложение. Имаме план за действие. И бих помолил госпожа Ларус, която отговаря за това, да дойде и да представи този план за действие той няма да съществува в празно пространство, а заедно с вашите, с нашите представи трябва да се обединим около общата ни цел да направим Европейския съюз по-силен за бъдещето, за да могат най-вече младите хора да знаят за какво си заслужава да се ангажират. Ще спра до тук. Радвам се, че вие споменахте и системата е от европейски пространства, така наречените. И когато се осъществява сътрудничеството между Европейската комисия в това пространство, в тези структури то се осъществява и трябва да работим заедно. Това за сега не се случва. Затова Подчертавам още веднъж, че думите са хубави, трябва да бъдат облечени с дела. По отношение на центровете е, Европа Директ, мога да кажа, че съм положително изненадана. Моите впечатление от работата на тези центрове е по-скоро положителна, но тези центрове не са говорители на комисията, те изразяват позицията на всички европейски институции. За това трябва мнението на Европейския парламент също така да бъде интегрирано в работата на информационните центрове. Това са моите забележки. Смятам, че е много важно институциите да си сътрудничат. И за това съм сигурна, че ни предстоят едни по-добри времена. Сега давам думата на госпожа Камър Еберт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на, госпожи, на господин Полгър. Това, което казахте за важността на сътрудничеството между институциите е много важно. Надявам се, че с а, вашето председателство а, ще се промени начин по който до сега сме общували помежду си. Работата на вашите предшественици беше пример за това как не трябва да общуваме помежду си. А, Това доведе до много недоволства в нашата комисия и често не ставаше въпрос за съдържанието. Не беше проблематично съдържанието. А, ние бяхме съгласни, но вие вземахте решение без да ни информирате. Надявам се, че това няма да се случва за в бъдеще. А, онова, което днес ни казахте е знак, че тази практика ще се промени. В тази, в тази връзка имам въпрос. Споменахте 3 милиона и половина средства за комуникация. Без да спомня бюджета в детайли, искам да попитам как смятате да разпределите тези средства, защото за нас е важно да знаем къде ще поставите акцент. Това, което мен ме зарадва е казаното от вас за развитието на разследващата журналистика. Всички знаем, че тази журналистика е важна, но от време на време ние самите ставаме жертва на разследващата журналистика. Въпреки това, това е начин и възможен поглед върху работата на парламента на европейските институции. Същото въжи за казаното от вас за а, института в Флоренция, за плурализма и а, развиването на дейности в тази посока. Смятам това за много положителен подход и смятам, че можем да следваме тази посока но по отношение на разпределенето на средствата, това винаги е знак къде се поставят акцентите. Бих ви помолила да кажете малко по-подробно как ще бъде направено това. Благодаря Ема Макларкин. Uh, Благодаря. Поздравления за вашата позиция. Страхотна задача имате, особено в комуникацията с, с моята страна, с Великобритания. Ще бъде добре да ги, с, да ги, убеде, да ги убедите а, за, в ползите на Европейския съюз, особено в ползите на, е, дума на европейската история и 12-те милиона, които трябва да се изхачат за него. Това като ме тревожи, че винаги трябва да има баланс, да не се <clears throat> настоява на една определена линия. Аз виждам, че вие искате да насърчавате дебат, но как може да бъдем сигурни, че а, дебата е истински, а не е еднопосочен или целенасочен? твърде. А може би вие може да ни поясните тогава, когато казвате, че подкрепяте а, мрежи от медии, независими станции, ако им давате средства, има ли някакви условия? Защото тогава, ако това е така, а, как може да гарантирате тяхната, а, тяхната независимост, а, също така независимата а, разследваща журналистика, има ли някакви, ам, някакви дръжки, с които вие можете да управлявате тези разследващи журналисти? Вие знаете, че комуникацията е нещо двунопосочно, така че тогава, когато се а, ангажира комисията и европейските институции, а, тогава би трябвало, тогава когато се дава информация е, на европейските граждани, трябва да осигурим възможност за обратна връзка, за да може да не се оплаквате, че няма с кого да се свържат тогава, когато искат в европейските институции. Благодаря, Дорис. И от мое, от мое име благодарим на Грегори Полгър всичко за цялото съдържание, всичко, всички теми, които той спомена. Петър Камер Ебърт каза, че основната част от нашата критика и причината за конфликта, който имахме с отдел по комуникация, беше подхода към нас. И мисля, че трябва да настояваме що се касае до останалите две европейски институции, ние да работим, да си сътрудничим на равна нога. Това е сътрудничество в неговия сериозен смисъл. И а, мисля, че след това, което казахте господин, господин Полгар, а, и вие сте на същото мнение. А, във връзка с казаното от Ема Макларкин, няма много голяма разлика между комуникация и пропаганда. Тук говорим за комуникационна стратегия, не говорим за едностранна пропаганда и едностранчиви съобщения за успехи или неуспехи. Става въпрос за обмяна на информация между европейските институции и гражданите. И от самото начало не можем да знаем какво ще, какъв ще бъде резултатът от това. Но трябва да дадем шанс на гражданите да получат информацията и да си съставят собствено мнение. Това трябва да бъде начина на информиране, без да се опитваме предварително да формираме някакво мнение. Трябва да бъде предложение за а, това човек да се занимава с една тема. Хората с право ще се защитават срещу всякаква форма на пропаганда и за това в собствен интерес трябва да подходим отворено и непредобедено към диалога. Може да има мнения, които да не ни харесват, но подчертавам още веднъж, че в една демократична система това е покана за занимание с една тема. Едно последно изречение. В Европейския парламент обсъждахме и фискалния а, пакт и в европейската общественост се поставя въпроса каква е ролята на Европейския парламент, когато става въпрос за финансови теми. Мисля, че трябва да бъде наш общ интерес и с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент, с оглед на това, че искаме възможно най-много хора да отидат и да гласуват, както и за бъдещето на Европейския парламент е нужно Европейския парламент да има области на компетентност. Иначе ще е трудно за да накараме хората да отидат и да гласуват на следващите избори. Благодарят. Не е нужно е, единият, е, един човек да получава наградата от изнесената битка. Ние също сме допринесли за пакета от 6 закона, който беше прият. Защото ако това не е ясно на гражданите, могат да се попитат защо трябва да отиват и да гласуват за Европейски парламент. А самата трябва да а, разказвам а, на моите съседи какъв е бил процесът на вземане на определени решения и тогава те казват, аха, дори госпожа Редин да е дала първоначалната рамка, трябва да е ясно, че е, Европейския парламент е, също е изиграл своята роля. Понякога и в разрез с е, мнението на съвета. Комисията и парламента трябва да си сътрудничат по-добре и е, на госпожа комисарят няма да изпадне реномето от това, че признае ролята на другите две институции е, при обсъждането на различни теми. Разбира се, ние сме доволни, че има тази институция. Сега дам думата на мадам Бържия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин директор. Аз е, ще се изкажа а, както колегите, тъй като аз имам а, впечатлението, че винаги комуникацията върви отгоре надолу и че винаги нещата се гледат през една и съща призма имаме възможност вече за пряк диалог, за което ви благодаря. Аз не виждам как може да се грижим за гражданите. Да взема пример с социалните мрежи. Увеличават се броя на страниците в социалните мрежи, но това не е диалог. Социалните мрежи не, се, не са направени на това. За това а, умножаването на страници всъщност за нищо не служат. Стрикно казано, нищо не служат. Аз мисля, че трябва да се промени подхода и аз искам да ви цитирам един пример. Тази сутрин гласувахме за един доклад за годината на гражданите, Европейската година за гражданите и говореше се дали да се промени името, но мисля, че още от самото начало се оказваме в типичен пример. Другите институции въобще не искат да чуят какво казва парламента. Блокирани сме в една визия, която няма абсолютно нищо общо с общуването с гражданите. Европейската година на гражданите или на гражданството, ако тя се осъществи в перспективата на гражданството би трябвало да се чуе какво искат гражданите да се направи в тази година. <clears throat> Един друг пример, който също така се отнася и към бюджета. Тази сутрин говорихме за повиш... и гласувахме за повишаването на бюджета с 5 милиона и от седмици аз искам да се афишират критерии, кредитите, за да се види какви кредитите може да използваме, но не получавам отговор. Аз се надявам, че ще получа някакъв отговор и това е просто само иллюстрация. Аз искам да получа точни отговори на точните въпроси. А, мисля, че има и други примери в това отношение. Вие говорихте за въпроса за резервите. Мисля, че и там а, всъщност трябва да се изслушва Европейския парламент, да се чува а, Европейския парламент. Ако Европейския парламент има тези кредити, това не е за да а, се използва тези кредити, за да се напудри имиджа на комисията. Това са средства на Европейския парламент е, отговора на комисията беше да се откаже а, е, този а, е, проект за телевизията в полза на Европейската комисия. Аз мисля, че ние не можем да а, е, отеглим а, нашия резерв. Благодаря. Искам само да допълня нещо, което много ми хареса в изложението веб-порталът Press Europe. Всички ние четем международна преса, но е чудесно, когато европейски граждани от различни националности виждат материали, преведени на 10 езика, абсолютно разбираеми. И тогава може да се види какво се пише и как се разсъждава в различните държави върху неща, които се случват тук в Брюксел. И смятам, че това е чудесна идея. Разбрах, че центровете Europe Direct приключват дейността си и сега ще има ново наново ще започва процента, процеса. Не знам дали изобщо трябва да се мисли за тяхното съществуване. Може би не навсякъде те са работили добре, но според мен тази практика трябва да бъде продължена. Един пример. Мадам Беже спомена годината на гражданите. В тази година има много дейности. Това е една година преди изборите за Европейски парламент. Точно в тази година трябва да бъдат направени важни показателни проекти, които да събудят гражданите. Знаете, че този а, проект а, за наградата Лукс е сред моите най-любими проекти. Миналата година, ноември месец, а, преди раздаването на наградите, искаме да направим а, един а, филмфест с а, подбрани филми, също така с други фирми, филми в различни европейски столици и на други места, където имаме делегация на Европейския парламент или на Европейския съюз. Тези филми ще бъдат показани в специални кина а, и няма да има вход. Това е чудесна идея. Искаме малко подкрепа от ваша страна. Не искаме да се отказваме от наградата Лукс, искаме вие да участвате защото възможността във връзка с филмите да бъдат инициирани дискусии е толкова нова идея и бихме срещнали толкова хора, които никога няма да отидат на някакво събитие, но обичат да ходят на кино. Това ще бъде за нас възможност да представим отделни избрани откази от европейската история и искаме да помолим комисията да се включи. Може да не успеят да го направят през 2012 година, може да имат нужда от повече време. Не, не смятам, че искаме кой знае колко. Бихме искали да осъществим съвремен, съвместно тази идея. Има много идеи от тази година, които бихме могли да осъществим заедно. И бихме искали в следващите обсъждания между институциите какви възможности имаме да си сътрудничим, да осъществим съвместни идеи, какво позволява бюджета. Сега давам думата на господин Пога, за да отговори, ако желая. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря също така на депутатите за въпросите и коментарите. Първо по резерва. Това е резерв от 4,5 е, милиарда по бюджетна линия а, медийни мрежи Евронюс, Евронет и Прес Europe. Всички те са проекти, които се подкрепят от вашата комисия и от парламента, за да може да се плати онова, което ние дължим на тези мрежи, е, са необходими тези средства. Аз като менеджер е, съм е, ангажиран да се изпълнят договорните задължения при това на време. Всички тези пари ще ни дадат възможност да засилим езиковото покритие на Евронюс. Например, в програмните държави а, има економически трудности в тези държави, в които се излъчва Евронюс на национални езици. Тези а, а, станции са изложени на проблеми, така че е, езиковите версии няма да могат да бъдат финансирани, така както, например, това ще стане, може би, в парламента. Е, португалският парламент е много загрижен, че версията на Евронюс на, пор... на португалски няма да може да излъчва Евронюс на португалски, тъй като а, португалската станция няма да може, обществена телевизия няма да може да плати за това. Затова ние временно за определен период ние сме всъщност сега в момента в дъното на кривата, ще тръгнем нагоре и тогава държавите ще могат да се се вземат. Но ние в тези тежки моменти можем да помогнем на тези държави и един начин, по който може да го направим е да подкрепим съответните езици. Аз имам предвид по-специално Португалия и Гърция, което не бихме могли да направим без тези 4,5 милиарда. Това е един конкретен пример за това как биха се изразходвали тези средства. И отново по вашия въпрос, разследващата журналистика е тема, на която се придава много голямо значение от членове на вашата комисия. Именно затова предприехме тези две дейности. Едното е тази инициатива в университета в Флоренци, където се работи по разследваща журналистика. От друга страна има и проектите и противно на първоначалната ни позиция ще е, осъществим подготвителните дейности, които бяха гласувани от тази комисия за 2012 година като конкретно действие по разследващата журналистика и ще видим как възможни проекти по разследваща журналистика ще могат да бъдат подкрепени за в бъдеще. Съгласна съм и с госпожа Макларкин и с госпожа Трюпел, че хората трябва да имат достъп до информацията, която търсят, при това лесен достъп, и обективен. Информацията трябва да бъде представена неутрално и фактологично. Ние не се възприемаме като Министерство на информацията. Ние просто съобщаваме факти при това, колкото е възможно, по-ефективно и по най-достъпен начин, но не предубедено. Имаме редица инструменти, за да направим това. Всъщност има хиляди, хиляди граждани всяка година, които използват службите Europe Direct. Аз ги посетих в Eurodirect тази седмица или миналата. Тя се намира в центъра на Брюксел – и там е, е много по-човешка атмосферата, отколкото човек може да очаква от кол център. Там работят млади хора, които, като казвам млади, е, това са хора на 20 и над 20 години, които са много добре ам, образовани. Всички те са с магистърска степен по европеистика, говорят се 23-те езика. Аз се срещах с един млад човек, който отговаря на въпроси, включително на а, ирландски. Всички те знаят поне три езика и тези оператори а, работят на един безплатен телефонен номер, на който се обаждат гражданите и тя могат да поискат информация и да я получат пряко, но ако въпросът е малко по-сложен, те биват насочвани към определен източник. Миналата година са поступили 7-8 хиляди запитвания на всички езици и винаги питащите получават отговор пряко от оператора на телефона. Има и една услуга онлайн, в която много повече а, питания идват по електронната поща, тогава отговора се получава през Europe Direct а, в рамките на 3 месеца. Не се говори в микрофон, зададе се някакъв въпрос. И сега, точно по този въпрос, както каза госпожа Вержия, за нисходящата комуникация отгоре надолу. Една от услугите, които развира Europe Direct е а, един, една секция за чат, където хората влизат а, в чат в службата и обменят а, информация. И тук вече потока информация е много, до много голяма степен отдолу нагоре. Това е един пример за това как ние предоставяме информация на гражданите. По въпроса за балансирания дебат и необходимостта от независимост, ние ви подкрепяме не само това, а, имаме договори за услуги с Euronet и Euronews, в които се съдържат една клауза, че те си имат свой редакционен устав. А, разбира се, информацията, темите, от които се състоят програмите, са европейски. А, теми или свързани с Европа теми. Но журналистите, които избират редакционната политика, имат пълна свобода. Има някои неща, които си заслушава да се чуят. В Euronet това е, например, прегледа на печата. Той наистина е независим. По Euronet там се прави вербално резюме на онова, което може да се намери в европейския печат на конкретния ден. И тук наистина информацията е обективна. Това е един друг добър начин да се информират европейските граждани какво се случва в държавите около тях. Други въпроси? Да, социалната мрежа. Социалната мрежа е едно явление, което все още никой не е овладял и може би не трябва да бъде овладяно, защото това е израз на свобода. с преки послания, които са еднопосочни. Това не става. В мрежите се влиза в диалог с хората в социалните мрежи. Това е една техника, която трябва да разработим. Необходим е необходима известна степен на професионализъм, защото ние всички се учим как да използваме социалната мрежа. Но нещо положително е пилотният проект, който беше гласуван от вашата комисия Sharing Europe Online. Това е децентрализиран начин, чрез информационните служби на Европейския парламент да придобием много ценен опит. Що се отнася до европейската идея, госпожа Вержия, да, естествено, ние се вслушваме в Европейския парламент. Европейския парламент е с законодател. Ние предлагаме, вие решавате, вие вземате решението, така че ние напълно уважаваме вашата роля и нашето предложение на ваше разположение за да работите по него и да го подобрите. Така се осъществяват институционалните връзки. Мисля, че с това в общи линии отговорих на въпросите и коментарите. Не знам, ако някой не е удов... Е, удовлетворен, госпожа Лапато. Да, благодаря. Вие говорихте за значението на телевизионните медии. Аз мисля, че това е на много тежка медия, която дава възможност да се да стигне до много държави. Например, смятате ли, че Евронюз трябва да бъде на Европейския съюз или тя трябва да предоставя информация, филми и така нататък в съществуващите медии, които се срещат с, и, и, и достига до до гражданите. Евронюс се гледа от хора, които се интересуват в Европа. Нашата идея е да стигнем до гражданите, които до този момент не се интересуват. Като по този начин мисля, че е добре да сключим договори с големите телевизии, които имат широко покрити и там да въведем продукти, проекти, за да се стигне и до граждани, които са извън сега съществуващите проекти. Госпожо Бенара Пату, преди господин Полкър да ви а, отговоря, а, ще ви кажа, че това не е възможно. Нашите станции са свободни и никой не може да ви каже какво ще е, правите. Ние обаче имаме надзорни органи. Ние сме надзорен орган и непрекъснато се опитваме да апелираме към е, радиостанциите и телевизиите да показват повече Европа. Имаме някои постижения. Ние в Германия, например, две радиотелевизионни станции имат така наречените прозорци на Европа. Euh, oui, euh, euh, Да, очевидно големите национални канали естествено е нещо, към което трябва да се насочим. Обществените телевизии, които имат правомощия и имат определен мандат, включително понякога това включва отразяването на европейски събития, но не винаги предимството там, където такова а, такава договорност съществува, е достъпа до вече съществуваща а, публика, например един канал като Франс 2 или ТВС 5 се среща с една широка публика в, в прайм тайма. Така че е, това естествено е мислимо, а, но а, сега това, което може да се направи, например, с Евронюс, ограниченията на Евронюс, а, е, че той не може да се приеме освен по сателит. Това е известно ограничение, значи не всички имат съответната антена. Евронюс обаче се предава все повече и повече от кабелните оператори и също така има и цифрова телевизия, която има много повече зрители, които вече могат да гледат Евронюс. И ние забелязваме едно явление в държавите членки, при което все по-често е, каналите е, вземат е, един прозорец от Евронюс, да кажем от 2 часа и го предават по ефирните телевизии. Госпожа Камаева. Трябва да кажа няколко думи по въпроса за а, телевизиите. Важно е, че комисия, комисията толкова залага на това да провежда семинари с е, журналисти, за да може да покаже европейските теми и да покаже връзките, които не се разбират най-вече от журналистите, работещи на място. Това е една възможност да работим повече по европейски теми, отколкото го правим до, до, до, до този момент. За някои граждани наистина е твърде непрозрачно това, което правим. И това, което а, ние двамата непрекъснато а, правим, когато работим с обществените а, радио и телевизионни станции, е да а, ги накараме да показват Европа като хоризонтална тема, а не да я поставят в центъра на определени а, а, предавани. Защото когато граждани не чуе Европа, той има автоматичен импулс да изключи, вместо да включи а, телевизията. Така че е, европейските въпроси трябва да са нещо, които да се разпространяват между другото, да бъдат вградени в останалите предавания, списания е, и така нататък. Мисля, че това трябва да бъде целта. Е, важно е да се създадат и ниши, но най-вече е важно Европа да се постави като хоризонтална тема и да проникне в останалите предавания, които се излъчват. Това е за мен е важна част от работата, която правя. И изобщо Изобщо е, моя цел е да разясня по какъв начин работим. За това тези семинари за журналисти, най-вече за е, журналисти от местни медии, са много важни. Аз искам да допълня, казва председателката. А, проблема е, че ние тук обсъждаме, гласуваме на първо четене, документа отива в съвета и най-накрая на други дискусии съвета гласува нашата концепция. Идва, идва момента, в който съветът взима решение и се казва, че съветът е решил. А всъщност ние сме решили, просто съвета последен е подпечатал нашето а, решение. И за повечето журналисти този път е непрозрачен. Затова е хубаво, а, че. А, се работи не само на, на, на ниво разследваща журналистика, а се дава шанси на нормалния, така се каже, журналист да проследи пътя, по който се взимат решенията в Европа. Така, дами и господа, тъй като вече никой от вас няма въпроси, нека да благодарим на господин Полгър. През последните години, по-точно десетилетия, познавам господин Полгър и затова много се радвам, че той се зае с тази задача защото съм сигурна, че ще имаме добър събеседник в негово лице. И когато той се върне на работното си място и започне с пълен глас да прокламира междунационалното сътрудничество, мисля, че ще успеем да преодолеем резервите. Тъй като мисля, че парите са ни необходими за правилните цели. Благодаря ви още веднъж и до следващия път. Преминаваме към точка 12 от дневния ред Закрива на децата в цифровия свят. Доклад по, собствен, доклад по собствена инициатива на госпожа Силвия Коста. Няма да правя никакво въведение. Имате думата. Грация, президенте. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, тук става дума за една тема, която съдържа нов елемент. И най-вече, що се отнася до новите цифрови инструменти за малолетни а, и за правилата, които сега се въвеждат а, и с нови принципи, които трябва да приложим. Този доклад по собствена инициатива представлява отговор на доклада на комисията от 2011 година за приложение на препоръка на съвета от 1998 година. Става дума за аудиовизуалните услуги и аудиовизуалната индустрия. Става дума за това индустрията да стане по-конкурентна способна, едновременно с това да се предложат механизми за закрила на детето и достоинството на човека. Е, от 2006 година съществува препоръка за защита на достоинството на човека е, при предоставяне на онлайн информация и в аудиовизуалните средства за информация. Комисията а, изготвя периодични доклади за прилагането на тези разпоредби от стра... на страните членки и за приложението на препоръките. Първото, върху което ще се спра в доклада по собствена инициатива, са условията на използване на цифровите информационни канали и промените, които са настъпили за децата и малолетните, защото те крият много шансове, но и много рискове. От доклада на комисията става ясно, че не е, достатъч, не е достатъчна единствено правната уредба. Възоснова на правната рамка съществуват области, в които се прилага достатъчна закрила, но в други области не се предлага такава. Трябва да се направи така, че цифрови свят наистина да представлява един голям шанс за обучение, за набавяне на информация, за разширяване на уменията на младежите, за да могат те активно да участват и да е, израстват, така да се каже, в това цифрово пространство. Цифровото пространство през последните години много се промени. Съществува правно основание, което според мен ни дава възможност да отида малко по-далеч. И това трябва да бъде целта на комисията и на парламента. Целта ни трябва да бъде да вземем всеобхватни мерки. Моето предложение е, че може да се изготви директива като един текст, в която да се описват всички мерки за закрила и всички права на малолетните в цифровия свят. Необходима ни е една единствена директива за аудиовизуалните средства. Нищо не се казва до този момент за телевизионните мрежи, за социалните мрежи Искаме се да имаме директива подобна на тази за електронната а, търговия. В електронната търговия се съдържат някои точки, които третират въпроса за правата на човека, но когато говорим за цифровите медии, също трябва да включим разпоредби а, за защита на правата на малолетните. Да направим така, че в онлайн пространството да се а, пазят правата на а, а, децата от 2008 година съществуват а, разпоредби за видео игрите, които са добри. Съществува също така един кодекс за поведение в аудиовизуалната индустрия. Там се посочва възрастта и доколко игрите са подходящи за а, младежи. А, освен това, в заключение ще кажа каква е рамката на този а, доклад. От 2009 година има програма Safer Internet Programs, е, осигурено е финансирането до 2013 година. Аз се надявам и настоявам тази програма е, да продължи да бъде е, финансирана. В тази голяма програма обаче е, трябва да е, се заложат условия за един наистина по-сигурен е, интернет. и всички елементи, върху които ние трябва да се съсредоточим. От една страна става дума за това различни горещи линии, линии за помощ да съществуват по координиран начин на европейско равнище. Тази координация може да се постигне чрез сдруженията в страните членки. Всички малолетни трябва да имат е, достъп до висококачествени е, услуги е, и освен това трябва по-засилено да се борим с нелегалното съдържание или съдържанието, което не е подходящо за младежи. За целта индустрията трябва да, се, трябва да работи с неправителствените организации и полицията. Ето това са рамковите условия за този доклад по собствена инициатива. Аз предлагам следното. От една страна трябва да се прави разлика между четири оси. Тази, това разграничение ще го направя в моя доклад. Става дума за управлението на този въпрос на европейско равнище, но и на равнището на строите членки, така че да могат да бъдат намерени национални отправни точки за закрила на детето. Имаме вече организации, например медийни организации за младежи, но трябва на всяка цена да бъде привлечена и индустрията, доставчиците на услуги и институциите. Ще бъде много необходимо да се осигури това, защото от документа на комисията става ясно, че в страните членки условията са доста различни. Нашата цел е да постигнем единен подход. Втората ос, първата беше е, управление, е, втората е следната, трябва да има е, право на достъп до медиите и на цифрова грамотност. Това е една цел, която отива малко по-далеч, е такава каквато е предвидена в цифровата, цифровия дневен ред трябва да се насърчава изграждането на умения за работа в цифрова среда. отговарящите от страна на комисията за Safe for Internet са се обединили в една мрежа наречена NAXO, европейската мрежа на училищата и продуцентите на видеоигрите, на ам, онлайн игрите, доставчиците на услуги също трябва да бъдат включени в а, дискусията, т.е. да има един а, възможно най-широк кръг от а, участници от страна на всички сдружения и институциите се поставя едно изискване, а, а именно да се изградят по-силни алианси за образование. В тези алианси трябва да влязат родителите, учителите след съответното обучение и сдруженията, които се занимават с младежите и фирмите, работещи в тази сфера. А, още едно нещо, което искам задължително да спомена, е споразумението на комисар Круз от януари 2005 година с CEO Coalition. Това е споразумение, което е подписано 25 е, фирми, работещи в е, е, цифровата сфера, доставчици на услуги, доставчиците на интернет и други подобни. Тази инициатива трябва да продължи. Страните членки също трябва да бъдат привлечени към изпълнението на предвидените пет цели, пет цели, които са одобрени и от друженията, и от е, фирмите. Е, една такава цел е, когато стане известно зловредно съдържание в е, интернет или незаконно съдържание в интернет, например детска порнография, те веднага да бъдат отстранявани от интернет е, пространството. Наскоро разбрах че се очаква съобщение по този въпрос. Комисията предвижда да се разработи директива, мисля, че ние също трябва да участваме. Следва въпроса за контрол от страна на родителите. Необходими са инструменти, които да направят възможен този контрол, стандарти за тестовете за злоупотреба. съществуват и нови възможности, които предлага интернет за експлоатация на младежите, например, чрез използване на кредитни карти, кредитни карти на родителите. И се предлага на децата да участват в интернет игри, които са изпълнени с насилие и затова не са подходящи за младежи. изобщо тази тема за проверка на възрастта за разрешаване на достъп е интересна. Тя вече е застъпена при видеоигрите, е, при продажбата на видеоигри се взима предвид възрастта и отговорността се носи от търговеца при онлайн игрите обаче няма такава възможност, защото се плаща с кредитна карта на възрастен човек. Също там средата е съвсем а, а, различна. По същия начин стои въпроса и с социалните а, мрежи, защото те не се грижат за защита на личната сфера на децата и младежите. А, има и една цяла редица от въпроси, която касае е, е, е, нелегалното съдържание и вредното съдържание. Когато говорим за нелегално съдържание, тук става дума за е, детската е, порнография и педофилско съдържание е, за онлайн проституцията и и всички подобни форми, които съществуват в интернет пространството и биха могли да се превърнат в голям риск. Тази тема задължително трябва да бъде обсъдена от нас и да се потърси решение. А, Що се отнася до насърчаване на гражданството, мисля, че трябва да се използват инициативи, проекти, които вече са в ход тук става дума за неща като и democracy, и participation и така нататък. младежите могат да участват проактивно. в тях това са симулации на това как работи демокрацията, може да се симулира общински бюджет. изобщо много е Интересно, че в тези инициативи участват вече повече от 30 държави. Е, това е, представлява един а, е, а, е, консорциум, наречен SchoolNet. В тази мрежа има виртуално пространство специално за училищата а, и едно предложение, което според училищата и издруженията вече може да се а, привежда в изпълнение, а, а именно да се създаде социален форум, в който да се създават партньорства между училищата във виртуалното пространство. за новите медии за младежи. Много са се променили правилата през е, е, последно време. Е, чрез управление, активно гражданство и нови форми за закрила, тези правила трябва да се променят сектор е многообещаващ, но има много сиви зони, които не са съвсем легални, като детската порнография. А, и ние трябва да а, а, направим нещо за по-добрата превенция а, на такива явления. Вече е направено доста в а, а, на тази насока. Е, съществуват както правила за саморегулиране, така и а, правила за регулиране отвън. В Италия, например, някои интернет страници биват а, блокирани, а, на други се отстранява част от а, съдържанието. А, а, мисля, че трябва да привлечем под отговорност и доставчиците на интернет. Надявам се да постигнем консенсус. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Миклаки. Благодаря и благодаря. Благодаря и благодаря, госпожо Коста, за изчерпателните коментари. Възможностите на дигиталния свят са <clears throat> феноменални, особено възможността да ги разберем и да ги усетим като втора природа. В Обединеното кралство има 45 процента от 12 до 15 годишните, които участват в използват цифрова връзка, но 48% от тях не са удовлетворени от връзката, които създават онлайн. Трябва обаче да се насочим към истинските заплахи за малките, особено сексуалните <clears throat> е, иллюстративни материали, които те е, виждат е, онлайн. Много малолетни използват компютрите, за да уреждат личните си отношения и това създава редица проблеми. Много често има а, сведения, че в, а, в а, Великобритания има и самоубийства. Наистина трябва да направим всичко да защитим децата си тогава, когато те а, влязат в мрежата. Трябва да намерим начини да решим този въпрос. Закон законите за медиите е, са изключително важни. Е, важно е да се очертаят също така и отговорностите е, нашите и на други за защита на децата. Трябва да се използват всички налични средства. В Великобритания се използва много ефективно възможността да се блокира източник на детска порнография, за да се спрат педофил, педофилските кръгове. Обаче трябва да обменяме информация между държавите членки за това какво може да се направи. И тук трябва да има някакво съчетание на саморегулиране и и политика, за да можем да бъдем гъвкави и да може да реагираме. Но трябва да направим така, че да се предприемат действия, защото ако това е а, потенциална опасност за а, непълнолетните. Ние трябва да се намесим а, по отношение на съдържанието, на това, което те получават онлайн. А същевременно те да се възползват от огромните ползи, които им предлага мрежата. Äh, Благодаря на Силвия. Благодаря за изложението, за съдържанието на твоя доклад. Мисля, че това е една от най-трудните теми, как да се защитят децата в цифровото пространство. Мисля, че в Германия от две години се води дискусия за на споразумение в тази посока, което в крайна сметка не се осъществи, но това, което ти спомена е повишаването на уменията за бораване с медиите. Абсолютно вярно е, че трябва да различаваме между незаконно и вредно съдържание. Незаконно съдържание, според мен, трябва веднага да се премахва от интернет. При вредното съдържание веднага стигаме до едно обсъждане, което се води в държавите членки много различно, в зависимост от културните особености. Съществува, например, доброволното задължаване на спазване на изисквания по отношение на възрастови ограничения за филми. Филми в различни държави са свободни за гледане от деца на различни възрасти. И в Европейския съюз има различни подходи, различни възгледи за това, което е вредно за деца и младежи. Трябва да внимаваме тези културни особености и различия, които съществуват, да не бъдат а, изравнявани прекалено много. Смятам, че е важно, когато говорим за компетентност при бораване с медиите, да не говорим само за младежите, да говорим и за родителите. Родителите също се нуждаят много от обучение. А по отношение на социалните мрежи става въпрос до голяма степен за защита на личните данни. Това е друг въпрос, който трябва да се разглежда отделно. Трябва да вземаме под внимание въпрос, свързан с детската порнография. Не бива да се престараваме, защото интернет означава свободна комуникация, така че понякога се движим в много тесни рамки. От една страна децата трябва да могат да използват възможностите, които интернет предлага, от друга страна трябва да се погрижим свободата на комуникацията не бива да се ограничава прекалено много. В същото време обаче трябва да са защитени децата и младежите. Така че тази тема за закрилата на децата и младежите се движи в тези рамки. Благодаря. Сега дам думата на Марията. Uh, благодаря, ще бъда кратка. Много вече беше казано. Искам да благодаря и аз на докладчика. Темата е много важна. Има някои очевидни решения, едно от които е създаването по подразбиране на настройки за младите хора. Искам да повторя това, което беше казано от докладчицата, но има много голяма разлика между това, което е незаконно и това, което е нежелано. Нежеланото а, е обект на тълкуване и следователно може да бъде обект и на злоупотреба. А, някое съдържание може да бъде окачествено като нежелано, но това да е необективно. И също така мисля, че трябва да инвестираме много младите хора във всички възрасти да могат да вземат информирани и мъдри решения. Много беше казано за понятието за саморегулация и отговорност. Аз в никакъв случай не съм за свръхрегулиране, свръхбюрокрация и намеса на правителствата и управлението в живота на отделните хора. Но тук балансът е много деликатен. Кой има право да задава правила борбата в интернет. Ние трябва да а, научим на нещо и новото поколение. Това е свързано с, с елементарни постулати на, на новата, на, на нашата информация. А, а, съдията ли ще определи кое е нежелателно а, съдържание? дали да се а, блокира определено съдържание проактивно. Кой отговаря за такова решение? Кой може да се възползва а, непряко от подобно решение. Трябва да се разглежда проблема за разделението на властите и правомощията. За съжаление, виждаме, че тук а, почвата е доста хлъзгава. А, нашата партия зададе комисията въпрос на комисията и се проведе много живен дебат тук в парламента за това как блокирането на детска порнография, това разбира се е най-непротиворечивата тема, но дали тази мярка няма да се разпространи и в други сфери от незаконно съдържание, към нежелателно а, съдържание, а, например с блокиране на някои музикални сайтове. А, комисията се опита да ни каже, че а, това опасение за хлъзгавата почва не е основателно, но неодавна събитията показаха, че всъщност не сме чак толкова неоправдани в, в опасенията си и че има процеси срещу граждани, които използват определени платформи онлайн. Мисля, че това обсъждане има много важни елементи и пожелавам на докладчика успех за постигане на един балансиран текст. Но искам да подчертая отново, че макар че не се вижда незаконно или нежелателно съдържание по интернет, това не означава, че го няма и а, ние трябва да разгледаме цялата картина и да намерим едно устойчиво решение. Председателката, благодаря госпожа Аничи. Благодаря. Благодаря. Искам действително да благодаря на госпожа Коста за много добре свършена работа. Интернет е много повече от другите медии, пространството, в което се социализира младеща в Европейския съюз, има голямо влияние върху поведението на младеща. Естествено, че този доклад не може да се съсредоточи само върху темата детска порнография. Това е обект на друг доклад в комисията Либе. Тук по-става, по-скоро става въпрос за достъпа и за защитата на младежите от нежеланите аспекти на интернет, на дигиталните медии. не бива да настояваме на политика, която да се опитва да ограничи времето прекарано в или с, не, с тези медии, но по, пожелавам успех. Господин Борис? И аз искам да благодаря за този много важен доклад. Той се вписва изключително добре в дейностите, които предприемаме във връзка с свободата по интернет и с дейностите по интернет, защищавайки младото поколение. които много често замесват междуличностни отношения с отношения по интернет. Това, което искам да подчертая е следното. Когато говорим за обществен дебат и национални образователни програми, които са насочени от една страна да подготвят училищата, които някакси изостават по отношение на интернет и съвременните медии. А, а повечето от учителите не знаят как да комуникират по въпросите на съдържанието в интернет. Това е поколенческа разлика, следователно много важно да се организират информационни кампании, за вредното или незаконното съдържание в мрежата и също така една социална информираност. Много е важно също така да се насърчи самоконтрола в младите хора. Много е важен контакт с семействата, с родителите. И отново тук има една поколенческа разлика. Родителите не могат да догонят гоня технологичното развитие. Те просто не знаят какво правят децата им по интернет и те нямат достъп до това. А не е чак толкова трудно да се стигне до а, а, незаконно или вредно съдържание. Трябва да се говори с младите хора, да се информират те за опасностите. Повечето от националните системи не предоставят такива възможности. Ние изоставаме от техническото развитие. Благодаря, господин Бори. Сега господин Фонтана. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика. Смятам, че задачата и не е била лесна. Моя колега Борис вече изрази цяло моето мнение. Тук според мен има два проблема. От една страна законодателството. Тук е много трудно да се вземат добри решения, защото технологичното развитие е толкова бързо, че е много трудно и почти невъзможно да бъдат защитени децата и младежите, защото непрекъснато се появяват нови съдържания и нови начини на представяне в интернет. Вторият проблем е повишаването на съзнанието по отношение на тези проблеми. Както в училище, така и в семействата има много големи разлики между поколенията – много родители не се справят с интернет, те не разбират съдържанието, проблемите и е нужна много работа в самите семейства, за да стане по-ясно на какви опасности са изложени децата, когато използват интернет. За да се осъзнаят опасностите е необходимо да се познават социалните системи. Аз бих искала да помоля представител на комисията, господин Фонтан. Искате ли да вземете думата? Да, благодаря. Ние приветстваме решението на парламента за доклад по собствена инициатива, както и дискусията тук. Е, е, искам да поясня някои неща. Може би искам да кажа, че неодавна забелязахме от нашите проучвания, че, се, че има много промени в начина по който децата и младите хора използват различните технологии. Децата влизат в компютрите все по-рано, 7 годишни, понякога и по-млади, все а, повече се използват свързани уреди, а, свързани компютри както беше посочено и от изказалите се преди мен. И там вече децата са изложени на всякакви влияния, на склоняване и така нататък Необходимо е да се обърне внимание на качеството на материала. Има също така и материали свързани с за малтретиране и а, експлуатация на деца. Както беше посочено от а, членове на комисията и докладчика, има програми, които а, се прилагат до 2013 година. Вече има значителни подложе, а, постижения. Има гореща линия, център за информираност, гореща линия за помощ, също така сесии, информационни срещи с родители, с децата, провеждат се проучвания по този въпрос. От 2010 година бяха проведени анкети в 25 е, европейски държави, които показаха какво е ново в тази сфера. На базата на тези нови научни резултати това, което виждаме, е, а, трябва да, ви, да решим как да работим по-нататък. Нещата се променят непрекъснато, много е трудно законодателството да догонва тези промени. И в момента комисията вече предлага а, да се продължи финансирането на дейности, които са свързани с, с безопасен интернет за децата. Комисията предлага да се инвестира в оперативност съвместими ресурси, да се обменят технологични решения, особено за докладване на а, сексуално експлуатационно съдържание. Трябва също така да разгледаме възможността за засилване на подобни дейности. Трябва също така да видим как децата, родителите и а, учителите да могат да бъдат в състояние да вземат правилните решения и да определят качеството на съдържанието в мрежата. Също така за защитата на личните данни и по това работи комисията с предложение за регламент за защита на личните данни. Някои от изказалите се преди мен споменаха нещо, което комисията комисията подкрепя, именно саморегулацията. Докладчицата вече спомена инициативата, която организира комисаря Круз в 2011 година през декември. Изпо... Разгледана беше цялата верига, мрежата, мобилните оператори, доставчици. Въвеждат се в картината и трети страни, социални партньори. Обсъждани бяха петте теми, очертани от до докладчицата, по-широко използване, например, на а, класификацията на съдържанието, родителски контрол и така нататък. Тази коалиция ще а, работи по приложението на тези а, задачи и ще отчетем резултатите това лято. Вече сме се свързали с госпожа Коста и очакваме с нетърпение нейния доклад. Благодаря, госпожа Коста. Искате ли думата? Искам да благодаря на всички колеги, включително и на комисията. Е, знам, че това е тежка, деликатна тема, към която трябва да подходим внимателно. Е, Въпросът е, за децата в цифровия свят е един съвършенно нов въпрос, предлагаш много възможности, но и много рискове. Ясно е, че трябва да, да вървим напред. Госпожа Камър Еверт обърна внимание на някои трудности. Въпросът ние да намерим а, баланса баланс между свободата на мнение и свободата на достъпа до информация от една страна и а, известна закрила от а, друга страна. А, искам да подчертая, че тук става дума за права, които са залегнали в Хартата за правата на човека и в Лисабонския договор. Сега наша задача е да интерпретираме тези права в конкретната сфера, за която става дума. Младежите имат право не само да участват в живота на обществото, на свободно а, изразяване на мнението, а и правото на а, балансирано израстване. Това също трябва да се вземе предвид. Знам, че в директивата за порнографията вече имаше голям дебат по този въпрос. Тогава се обърна внимание на разликите между младежите в различните култури, обърна се внимание на това какво означава дете, какво означава младеж. Но наред с закона са необходими и други мерки. Въпросът е, че младежите а, не разполагат с а, пълна свобода, с всички свободи в пълни им размери, поставям в определени граници. Ето между тези неща трябва да се намери баланс. Цифровата компетентност, цифровата грамотност на децата и на младежите обикновено е по-голяма от тази на родителите, но това не означава, че те напълно осъзнават е, всички опасности. Това не означава, че те не са податливи на реклама и на други а, действия, насочени към това да им навредят. Трябва да успеем да намерим а, балансиран начин, по който да уредим целият този комплекс. Много е интересно да установим, че имаме два кодекс за поведение. От една страна кодекс за поведение на социалните мрежи, от друга страна за използването на мобилните телефони. Трябва да се опитаме, може би, да разширим тези кодекси за поведение. Трето, Каза се, че е, пространството, в което децата и младежите се социализират в днешно време, това е интернет. може в това пространство да има форми, е, чрез които да се предупреждава. Е, при нас, например, има интернет страници, които са а, е, разработени от децата и заостря вниманието на другите младежи, като им казват внимавай. А, и мисля, че това е добра инициатива. Училището обикновено започва на 7 години, така беше така е, но а, а, днес и 4 годишните са а, цифрово грамотни, то по-грамотни, отколкото по-големите от тях деца. Много деца на 4 години вече могат да четат и уменията им да работят с интернет не са свързани непременно с, с четенето. Тоест, те могат да се предвижват в интернет пространството без да могат добре да четат. И мисля, че тази тема за цифровата грамотност, цифровата компетентност и за качеството на може да бъде включена, когато говорим за материалите за обучение, използвани в училище. Може би с помощта на структурните фондове може да се направи нещо, за да се подпомогне набаването на инструментите, които са необходими за това а, обучение в цифрови умения трябва да се опитаме чрез поделяне на добри практики да разпространим опита, който съществува в отделни страни. Така а, е записано и в документа на комисията обмен на добри практики тук се казаха вече няколко думи за центровете, за програмата Safer Internet. Това са центрове, които работят в мрежа по интернет. Обмена между тях тече е, много добре. Комисията настоява а, обаче да се сключат допълнителни споразумения. Инициативата на комисар Круз представлява също нещо подобно. Мисля, че в тази сфера най-добрият инструмент е създаването на обединения, които да работят в мрежа. Има а, неща, а, за които обаче не може да се преговаря. Те са а, така. А, става дума за личната, за интимната сфера на децата, защото чрез създаването на профили се събира информация за децата и тя вече не се изтрива. Цялата информация, която децата публикуват в Фейсбук, вече не може да бъде изтрита. За този проблем госпожа Рединг направи предложение – Тоест трябва да се постараем чрез е, законотворчество и чрез прилагане на съществуващите разпоредби, чрез създаването на обединение да постигнем резултат. Господин е, Фонтана също каза, че трудността тук е, че новите форми на комуникация непрекъснато се развиват. Непрекъснато се появяват нови форми, нови технологии. И за това трябва много внимателно да наблюдаваме развитието, тъй като има много по-завуалирани и скрити форми на злоупотреба. Не става дума само за педофилия и порнография. Благодаря, госпожо Коста. Мисля, че някой преди а, мен изказалите се казаха, че може би по-скоро може да постигнем съгласие по целите, не толкова по, по начините, по които да се постигнат, но ние трябва да видим как може да регулираме интернет интелигентно. Дебата в Европа не е лесен. Сега искам да ви напомня, че Имам, че на 25 април ще бъде представен проект от доклада, ще гласуваме и ще приемем доклада на госпожа Коста на 20 юни. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Това е точка 13. Общо приложими разпоредби за е, е, Европейския фонд и за отмяна на регламент Госпожа Бенара Пату е нашия докладчик за двете законодателни становища. Ще разгледаме първо общо приложимите разпоредби за Европейския фонд. Идеята е да се създадат общи правила за следващ тия период от 2014 до 2020 година зададени с общи разпоредби във връзка с партньорството, много пластово управление, е, спазване на законодателните актове. Това е основно законодателство за следващ следващия период на Европейския фонд и за постигане на целите Европа 2020 година. Както казах, водещата комисия, Комисията по регионално развитие, доклада ще бъде прият през юли, а сега искам да дам думата на Малика. Благодаря, Хелга. Уважаеми колеги, както току-що ни напомни, комисията на 6 октомври прие едно законодателно предложение, което очертава политиката на Европейския съюз за периода 2014-2020 година предвид прилагане, приемането на този документ до края на тази година. Както каза ти, е, имаме 30 7% от бюджета за сегашната финансова рамка и този фонд представлява втора позиция след селското стопанство, което отчита колко голямо е предизвикателството в Европейския съюз. Политиката на сближаване в момента е най-големия принос към културата. Участва се също така и в политиката на сближение. За да може Европа да излезе от кризата, няма да са достатъчни само мерките на економическите ограничения. Трябва да се проведе дебат и дебата, който се проведе в европейския семестър, показа в европейското 16, че показа, че економическите мерки не са необходими. Необходими са солидарност, подобряване на ролята на структурните фондове, за да може да разполагаме с финансиране, за да може да се отговори на потребностите на европейските граждани във връзка с общо приложимите разпоредби разпоредби, комисията предлага в документа си известни изменения във връзка с, това са положителни изменения. Предвижда се упростяване на правилата, които се прилагат, и като един набор от правила ще се прилага за всички фондове, за да може да се постигне един по-интегриран подход, така че различните фондове да постигат едни последователни, кохерентни цели и а, а, да се постигат по-ефикасни решения. А, в Втората важна промяна се отнася до съсредоточаването на финансирането върху един намален брой цели, доста намалени, разбира се. Те естествено са свързани с стратегията Европа 2020 година, като идеята е да се създаде едно а, възможност за интелигентно развитие на проблема. Стратегията е положителна, тя се отнася главно за образованието, обучението, социалното включване и се отнася за всички сфери на компетентност. Текстът разглежда общи разпоредби, технически разпоредби и също така би било интересно да се вгледаме в някои пасажи, например във втория раздел, където се очертава стратегическия подход и а, предварителните мерки, мерките екс-анте, за да може наистина да реагираме а, сега въпросът с Европейския фонд, идеята в регламента ни е много интересна. А, да, тя е за насърчаване на работната заетост, професионалната мобилност, образованието, компетентността, обучението през целия живот, борбата срещу бедността, особено сред, бед... сред младите. Също така е необходимо да се обърне внимание на стратегията младежи в движение, социалното включване, цифровата стратегия, инициативите свързани със Съюз на иновациите. Също така това беше подчертано в член 3, свързано с, свързан с приложното поле. Тук се говори за ранното образование също така предварително предучилищно образование и обучение в добро качество в а, началния и средния курс. Също така се обръща внимание за безработицата сред младите хора, е, също така в четвърти член се предвижда 20% за действия по социалното включване в член 20 9 се ам, засилва социалното включване и се настоява за по-точна дефиниция на социално включване. Ние работихме от много време по тази тема. Някои от вас се занимават с работа по този въпрос. Госпожа Декоста имаше а, също така <clears throat> доклади по собствена инициатива. Идеята е да се обогати тематиката и да се вземат предвид приоритетите, които според нас са ни важни. Също така имам известни резерви във връзка с изменението на във връзка с тези фондове. Някои разпоредби в сегашния регламент за 2007-2013 година не фигурират в новото предложение на комисията. Става дума за точка от преамбила 6, който споменава програмата за борба срещу неравенството и дискриминацията на пазара на труда и е, в тази връзка има ново предложение. Също така член 3 свързан с социалното включване включване, достъпа до образованието и професионалното обучение, което не намираме в новия текст. Културата не е представена като приоритетна цел а, тя е включена в, в образованието, социалното включване, така че а, трябва да бъдем последователни. Аз мятам, че а, приноса на културата и е за развитието на а, и, е, економическото развитие а, и социалното включване на маргинализираните групи не е достатъчно отчетено. Според мен ще бъде изключително важно да се каже изрично, че културните проекти трябва да намерят своето а, място в тези разпоредби. И в заключение, това са първите ми впечатления по тези две предложения, които са много важни по своето естество, свързано с социалното включване. Мисля, че ще имаме един много плодотворен дебат и аз искам да ви благодаря предварително за обогатяването на текста, който ще даде от колегите. Благодаря, Малика. Господин Борис поиска думата. Благодаря. Смятам, че трябва да анализираме обстойно текста на регламента, трябва да анализираме сегашната финансова перспектива, която е към своя край, но трябва да анализираме и новите предложения. Стратегията Европа 2020 година е изключително важна и а, опростяването е един сигнал към потенциалните бенефициери на фонда в сферата на културата. И една важна сфера е изключването от а, а, инвестиции в сфери освен а, културното наследство. Така че ако иска някой да създаде собствен модел или да цифровизира, да кажем, а, киноматериали, аз говоря всъщност за нещо, което а, не е на 100 години. А, има а, в новото предложение подобни инвестиции не биха били възможни, така че а, вместо да се предоставя на европейците културни инвестиции на най-високо равнище, ние просто не можем да направим това. Ние ще говорим за въпроси свързани с образованието, но от това, което чухме, Европейската комисия не ни дава никакви гаранции за програмата Младеща в действие. Някои програми няма да бъдат допълнително развивани, да кажем Еразъм за всички и някои прогр... други програми са също застрашени. И тези нови предложения са голяма заплаха за програмите, които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 Mulțumesc, doamna președintă. Câteva observații aș avea și eu legat de... Благодаря, госпожо председател. Няколко бележки и от мен по този регламент. Както вече беше казано тук, трябва да внимаваме много а, във връзка с следните аспекти. Този, новия, този нов регламент има за цел да а, представи едно опростяване на всички правила, като същевременно времено а, има и една концентрация на целите. Въпреки това, какво означава всъщност тази концентрация? Тя означава, че а, съществува тенденция тези фондове да се използват за финансиране на много по-големи проекти, отколкото в миналото. Ние в нашата комисия много добре познаваме проектите в сферата на образованието, на културата, на медиите. Те са видими проекти и дори малка сума може да ги направи още по-видими в този момент обаче съществува опасност тези проекти да не бъдат финансирани в бъдеще. Трябва да бъдем много бдителни в нашата комисия. Трябва да се опитаме да намерим а, а, възможност а, тези проекти в сферата на културата да бъдат бъдат изпа, избирани. А, също така искам да привлека вниманието ви и върху още един аспект. Европейските региони са много различни и е много трудно следователно да се вкарат в един кълъп два региона, да кажем, на Европейския съюз, тъй като те са много различни. В какво се състои а, а, риска от а, такова едно тематично разграничение? Мисля, че решенията трябва да се вземат максимално близо до гражданите, но аз мисля, че ние като Комисия по култура трябва да намерим най-добрите решения, за да можем да придвижим напред нашите проекти. Благодаря на докладчицата за това, което ни представи. Иска ли някой друг да вземе думата? Тогава ще помоля комисията. Готови ли сте? Благодаря. Е, аз представлявам Генерална дирекция регионална политика и ще говоря по някои точки от е, регламента за Фонда за регионално развитие, моята колежка ще е, се изкаже по онези точки, които имат отношение към социалния фонд. Така ще си разделим изказването. Комисията е, благодари за добрите думи от страна на докладчика. Ние се опитахме да опростим положението с нашето предложение. Що се отнася до тематичната концентрация, по този въпрос чух както положителни, така и отрицателни коментари. Благодарим за положителните. За в бъдеще трябва да направим така, че да предотвратим разпокъсването и разпиляването на средствата Политиката по сближаване в миналото беше критикувана, защото се опитвахме на принципа на лейката навсякъде да раздадем а, а, средствата, т.е. да намажем филията много тънко с масло и в крайна сметка никъде да няма вкус на масло. За в бъдеще имаме намерение да концентрираме използването на средствата, за да може те да предизвикат и желаните е, ефекти. Докладчика вече каза, че целите са директно изведени от стратегията Европа 2020. Това е стратегията, около която се е обединила Европа за преодоляване на кризата и за създаване на гръбнак за един устойчив е, растеж. Оттам са изведени и нашите цели. Е, те са залегнали в регламентите за различните фондове. Това няма нищо общо с това е, дали проектите могат да бъдат финансирани или не. Сега ще говоря по-специално за регламента за регионалния фонд. Има някои тематични приоритети, които сме поставили и а, е, за които вече се спомена. Изследователство, развитие, конкурентоспособност на малките и средни предприятия и а, е, а, е, нисковъглеродна економика. Това са нашите а, цели. Това са целите, за чието изпълнение ще работи фонда, за да може да допринесе за изпълнение на стратегията Европа 2020. От страните членки и регионите зависи доколко ще се концентрираме върху тези цели. Освен това не е изключено а, културното наследство също да попадне в обсека на този регламент, защото малките и средни предприятия са важни действащи лица при опазване на културното а, наследство. А, така че може чрез културното наследство да се повиши конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Културното наследство се споменава трябва най-вече в приоритетите на Фонда за регионално развитие. Културни проекти, проекти от сферата на образованието също могат да бъдат финансирани, само защото те не са изрично споменати, не означава, че не могат да бъдат финансирани. А, е, що се отнася до предварителните условия, вие говорихте и за това във вашето изказване. По този въпрос исках да кажа само, че сме въвели тези предварителни условия, за да гарантираме, че ще бъдат е, на лице необходимите предварителни условия. В миналото наблюдавахме, че политическите условия и че законодателните е, условия на някои места не бяха бяха на лице. Така, например, се предоставяха средства за малки и средни предприятия, но нямаше стратегия, възоснова на които да се използват средствата в регионите. Сега нашата цел е да гарантираме да са на, на лице предварителните условия и да насочат средствата. Давам думата на колегата от Генерална дирекция за етост. Съм Матио Лефевра, аз работя в Генерална дирекция работна заетост. Искам да се върна върху резервите и въпрос, който беше а, повдигнат за приложното поле на фонда в сферата на културата, за да напомня мисията на Европейския фонд, социален фонд, така, фонд, така както е дефиниран в договора и а, също така възможността на европейските работници да намират а, работа. Това е залегнало в, е, в договора и също така се отразява и в нашото, нашия регламент и това всъщност представлява логиката, която която, на която се основава цялото приложено поле на Европейския социален фонд. Той допринася а, значително на, на целите на Европа 2020 година, борбата срещу бедността и приложното поле, което е предложено в член 3 на регламента, отразява съвсем вярно тази сфера на приложение с първата първи акцент, първата тема е работна заетост, социалното включване и борбата срещу бедността. Това е много ясно свързано с сегашния регламент и предложението на комисията засилва приоритетите, които се свързват с образованието, с социалното включване и с борбата срещу а, бедността. Очевидно, Културата сама по себе си не е спомената в тематичните цели, но всичко това е много силно свързано с тематичните цели, свързани с образованието. И както спомена Рейчел, тематичните цели не трябва да се объркват, да се смесват с въпросите за допустимост, за в включване. Е, ние виждаме, че всичко това е свързано с работната заето, с социалното включване и борбата срещу а, е, бедността. Всичко това е свързано с, с приоритетите и по този начин съответно може да се получава подкрепа от Европейски социален фонд. И искам се, да се върна сега и на а, липсата на споменаването на програмата за училищата в, в, бележ, в, в точките от преамбила. Това е една общностна програма от 2006 година. То е споменато в, в сегашния а, текст на преамбюла на регламента, за да се насърчат държавите членки да вземат предвид полуките, извлечени от общностната инициатива в техните оперативни програми. И това а, а, има различен успех в различните държави членки. ЕКОР всъщност представлява едно развитие от 2006 година. Програмирането и планирането за 2004 14-20 година е малко по-далечна цел. А, тук трябва да говорим също така за понятието за а, партньорство, не дискриминация, равнопоставеност на жените и всичко това може много а, да допринесе за интересни резултати на инициативата Equal. Има и други инструменти, общностни инструменти, които бяха споменати, например Разъм, а, и а, инициативата Младежта в движение. А, в тематичните цели Е, е, включва и е, насърчаване на мобилността. И предложението на комисията е взаимно допълващо с тези инструменти. В никакъв случай не става дума за, за някаква заплаха, за еразъм или за младеща в движение. По-скоро става въпрос за едно взаимно допълване. В някои от тях се използват европейски социални фондове, за да може да се а, постигне едно сближаване с онова, което съществува в програмата Еразъм и в други общности и програми. Благодаря. Малик, искаш ли да се изкажеш? Да, благодаря, Хелга. Искам само да откроя един проблем, който се поставя. В някои държави няма освояване на средства от Европейски социален фонд. Например, в е, в Испания не използват е, средствата от Европейски социален е, фонд. фонд. Какви решения предвижда комисията на този проблем? Всъщност, и още от първите години се сблъскахме с проблема за усво, освояването в първите 2-3 години много постепенно се увеличаваше степента на освояемост, но сега вече нещата са по-различни. В 2012 година кредитите в Европейски социален фонд вече са почти изчерпани и вече има искания за плащания, които вече се реализират от някои ам, форми, е, от някои о, управляващи проектите. А сега искам да се върна на въпроса за въвеждането на една система, която значително забави е, изпълнението извършването на изпълнението на проектите на място Не мога да се впусна в подробности по тази тема, но генералната дирекция се ангажира много с решаването на редица технически проблеми, които които а, попречиха а, и забавиха освояването на фонда в Испания. Merci Madame Truppel. Juste pour ajouter une information, je crois est très importante, c'est que il Една информация, която може да е важна последния Европейски съвет се взе решение в 8 държави членки, където младежката безработица е много висока, да се изпрати специална мисия. Една от тези държави беше Испания. Основната цел беше използването на структурните фондове, по-специално на социалния фонд, да бъде подобрено средствата трябваше да се използват по-целенасочено за борба с младежката безработица, например чрез програмата Еразъм. Това означава, че през април ще получим проекто доклада и ще се върнем на тази тема. Сега преминаваме към точка 15 в дневния ред образование, обучение Европа 2020, докладчик Мери Хани Бал. Това е стратегическата рамка за европейско образование и обучение. И сега искам да дам думата на госпожа Ханибал. Благодаря, госпожо председател. Докладът по който ще проведем първо, о, първа размяна на мнение е резултат от сътрудничеството на комисията и съвета по образованието, обучението, е, е, и Европа 2020 година. Тук много неща, за много неща се говори за 2020 година. Сега искам просто да кажа какво а, имам предвид, когато казвам 2020 година и къде се намираме ние в а, във връзка с, с и ти 2020 година. Много добре разбирам а, решенията, които а, ще вземем в момента не много отдавна, но все пак преди а, да се влуши максимално ситуацията, както сега, съвета изработи стратегическата рамка за образование и обучение в Европа 2020 година. Между времено обаче контекста се промени и всички ние сме изправени а, пред една по-голяма несигурност и ограничения. Ние и държавите членки трябваше да предприемат редица мерки в, в, по отношение на най-тежката економическа криза. Определено това е най-тежката криза, откакто съществува Европейския съюз. И ние в Европейския съюз постигнахме съгласие за малък, устойчив и приобщаващ растеж, което е част от Европа 2020 година. Образованието и обучението играят жизненно важна роля в този процес. А, и това е добре, защото образованието и обучението вече се признават а, като важни фактори за изграждането на устойчива и силна економика в бъдещето. Съществуват интегрирани населки, А, препоръки, които са специфични за определени държави, които се, са предвидени за насочване на реформите в определените държави. Една от целите е а, ранна ориентация в училище. Вече съм говорила по този въпрос, имаше и доклад. Но подобряването на постиженията в училище наистина има дългосрочни последици, наистина може да доведе до повишаване на работната заетост и е, би трябвало да бъде включено в оценката на економическата ситуация и на всякакви стратегии за справяне справянето с ситуацията. Не всичко е добро обаче. Европейски европейски стандарт по-малко от 15% не справящи се с образованието все още не е достигната и много е важно да се осъзнае, че сме задали цели, които все още не са изпълнени, за което би трябвало да се обърне внимание на комисията ни економическата криза, тежко пряко засяга бъдещето. От 15,5% в 2008 година се увеличи рабо, безработицата а, а, на на 20%. Тоест, това пета от а, нашите млади хора нямат работа. А, и безработицата на 20 до 24 годишните е 25%. Предвид значението на това да се държат, да се, да, да се задържат младите хора в училище и да се предотврати тяхното рано напускане, това е предвидено да е, се намали до 10% отпадането от училище до 2020 година. Трябва обаче да знаем, че ако продължава сегашната тенденция и ако статистиките продължават да се влушават, няма да успеем да постигнем тази цел. И за да може да излезем по-силни от економическата криза, трябва да се генерира економически растеж. И именно тук е ролята на нашата комисия и това, което ние правим в тази комисия е изключително важно, защото един начин по който може да се генерира този економически растеж е чрез знания и иновации. Висшето образование, разбира се, е, е мощна движеща сила. Висшето образование може да предостави високо квалифицираната работна сила, от която се нужда Европа за да може а, е, хората да имат необходимите умения в една економика, която се основава на знанията. Трябва да бъдем реалисти и да работим по обучението в цял живот. Това означава човек да се развива през целия си живот. Това в момента не е реалност в Европейския съюз. Последните данни за лицата между 24 до 60, 24 до 65 години показва намаляване на тази дейност. В момента нивото е 9%. Това е всъщност данни за 2010 година. Нямам по- пресни данни, но това е твърде далече от целта от 15%, която трябва да се постигне до 2020 година. Така че имаме безработни млади хора и възрастни, които не продължават да развиват уменията си което а, води до заключението, че в Европейския съюз не се инвестира в компетентност, което ще отслаби шансовете на Европейския съюз да се създава растеж и работни места. Така че ако сериозно а, мислим да а, създаваме работни места и да се измъкнем от финансовата криза, трябва да се насочим много повече към развиването на умения, към обучение в целия живот и да работим много по-усилено да постигаме целите, които са заложени. И нещо друго, за което говорим в тази комисия, е за мобилността при обучението. Всички ние, естествено, сме много за мобилността. Тя може да, а, за, да о, укрепи устоите на Европа за в бъдеще. А, смята се, че това нещо съвсем съвсем полезно за отделните лица и за Европейския съюз като цяло, но ние би трябвало да насърчаваме мобилността при обучението и аз съм сигурна, че ще се съгласите с съобщението на комисията. Казано е в доклада на комисията, че трябва да се стремим към постигане на нови умения и работна заетост. Не е изненада, че економическата криза доведе до промени в търсенето на умения. Тези промени се наблюдаваха още много преди да избухне кризата. Утрешната е, промишленост, която ще се основава на знание, ще изисква повишаване на квалификацията от 28% в 2010 година до 35% от всички работни места трябва да разчитат на високи умения. И това подчертава значението на този фактор. Така че основните неща, които предлага комисията, следва да бъдат изпълнени. И аз съм сигурна, че всички ние сме съгласни, за да се постигне това. Те предлагат начини, по които трябва да се работи. Е, съвета по образование би трябвало да реши проблема с и да а, коригира а, данните е, за образованието. Например, съвета може да а, разгледа общи проблеми, проистичащи от дадените насоки на съвета през март във връзка с националните програми за реформи, за да може да има една такуща програма, която наистина да следи тези проблеми. Аз се надявам, че ще можем да им представим тези идеи. Също така, мисля, че трябва да а, гледаме да, да а, работим по-интегрирано. Аз мисля, че има проблеми в сферите на образованието и обучението те не са винаги достатъчно добре свързани и това също трябва да се проучи. Има нещо, което е инструмент на а, обучение, а, на взаимно обучение. Това беше обсъдено на група в, на високо равнище, в която се направи опит да се обединят всички тези въпроси. Това е добре трябва да се разработи в значителни подробности подхода към тези проблеми. Необходимо е всички институции да бъдат обединени в програмата, за да може наистина да фокусираме повече нашето внимание. В съобщението на комисията също така се казва, че трябва да се засили връзката между Европа 2020 година, обучение и образование в в Европа 2020 година. Като по този начин се създаде даде един форум за обучение и образование, който да разгледа формите на образование и обучение. И това може би нещо малко по-лесно постижимо, отколкото някои други неща. Комисията предлага също така да се актуализират показателите в сферата на образованието и обучението. А, за да може те да отговарят на целите заложени в Европа 2020 година. Следователно, комисията ще предложи една система за проследяване на онова, което се прави в образованието и обучението и в постигането на основните показатели и цели, включително и а, основните показатели. Всички тези инструменти, всички тези аспекти следва да бъдат мобилизирани, за да се постигнат а, целите на образованието и обучението и Европа 2020 година програмата обучение през цял живот, програмата Еразъм или както тя ще се развие по-нататък би трябвало да бъде включено. Разширяването и прилагането на структурните фондове също трябва да бъде включено, за да може всички да се използват всички форми на структурните програми максимално за образованието и обучението светлината на а, тяхното значение за излизането от сегашната економическа криза. Това беше а, в, в най-кратка възможна форма а, това, което мога да кажа по въпроса. Естествено, това е предварителна размяна на мнение. Има три неща, които бих искал, искал да добавя към това, което вече беше казано. Говорихме за ранното напускане на училището. Това се а, споменава и в а, доклада на комисията. Би трябвало да се обърне огромно внимание на предучилищното образование и грижите за децата. А, всъщност има много проучвания, които показват, че онова, което се случва с децата в а, началото на, на живота им продължават да формират тяхното а, развитие по-нататък и ако в началото нещата не са а, достатъчно добре а, поставени, децата всъщност не могат да постигнат своя потенциал. Това трябва да влезе в доклада и да се подчертае повече, отколкото е, е доказано. По въпроса за обучението в цял живот, е, всъщност е, то свършва при достигане на пенсионна възраст това е възрастта, при която някакси нещата спират. Но хората работят по-дълго и това не е разумно. А, според мен, аз мисля, че трябва да а, помислим дали не можем да предоставим възможности за обучение през целия живот и след пенсионирането. А, също така а, нещо много важно. Трябва да се учат езици. Не може да има успешна мобилност, ако няма езикова компетентност. Човек не може да отиде да работи или да учи в друга държава, ако не знае езика. И аз мисля, че трябва да продължаваме, не само да насърчаваме, а напротив, даже да упражняваме натиск върху държавите членки да подобрят езиковото обучение, за да може мобилността да стане реалност, защото това може да стане реалност в практик. Аз знае, че това е проблем главно на Обединеното кралство и аз мисля обаче, че ние като комисия трябва да поставим акцента върху това. Това са първоначалните ми мисли по този много изчерпателен доклад на комисията. Все още трябва много да се поработи по него, за да се откроят темите, политическите теми, прилагането им, обединяването на образователните институции и министерства, защото обучението и образованието ще бъде жизненно важна част от решаването на економическата криза. И аз мисля, че ние в нашата комисия имаме важна роля за постигането на това. Господин Кели, първо искам да благодаря на Мери Хани Бал за много важната и роля в тази сфера и в много други сфери а, почти е невъзможно да не се съгласи човек с нещата, които тя каза. Тя подчерта повечето от нещата. Аз мисля, че ще бъде много важно а, не само да се постигнат целите Европа 2020 година за постигане на по-добро качество на, жив... на живота. Искам само да развия а, един-два, едно-две неща. Тя е напълно права тогава, когато казва, която постави акцента върху обучението, развитието на обучението. А, какво означава това? Създаване на, а, на полезни умения или предаване на вече устарели и ненужни умения това а, се установи в, в нашата страна. Имаше курсове, например, за отделни лица, но всъщност вместо а, актуални курсове им бяха дадени някакви устарели курсове. А, и а, е, от тези хора, които предоставяха тези а, е, курсове, не бяха насочени към това, което е необходимо. Беше казано, че през следващите няколко години ще имаме 16 милиона нови работни места за хора, с които имат е, нови умения. Ще загубим 12 милиона работни места с стари умения. Съответно, трябва да се повиши релевантността на обучението. Също така с развитието на технологията, практически е, е, всичко, което ще работите от тук нататък, ще изисква усъвършенстване и обучението за целия живот наистина трябва да бъде през целия живот, но то трябва да бъде актуално и трябва да бъде проследявано на някакво равнище, може това да бъде и на европейско равнище. Във връзка с младите хора в училище, тогава, когато се дава съвет за изборна кариера, Бих казал, че много от учителите, които дават такива насоки, знаят какви са възможностите за бъдеще, знаят какво ще стане в различните сфери до 2020 година. И те казват, вместо да се занимавате с традиционни науки, може би насочете се към нещо, което ще бъде вълнуващо и актуално в бъдеще. Значи, нещата трябва да се разглеждат по-широко, да се разгледат възможностите, които ще се проявят, например в енергийния сектор, вероятно ще се създадат 400 000 нови места, а у нези, които дават съветите за развитието на кариерата, знаят ли как да насочат младите хора правилно с какво да а, се занимаят. Ако научим как да правим това, ще можем, ще бъдем много по-успешни, ще повишим работната заетост, ще подобрим а, качеството на живота и Европа ще стане по-конкурентоспособна. Благодаря. Ще дам името на комисията, защото не виждам някой друг, който да иска да се изкаже. Аз благодаря на докладчика и на комисията, че ще подкрепим тяхното становище. За мен е много важен моментът и с оглед на стратегията Европа 2020. От 2-3 години се повтаря, че образованието никога не е било по-важно от а, настоящия момент и е важна част от стратегията 2020. Искам да добавя обаче, че не бива да се задоволяваме само с принципите, защото имаме и резултати. 16 държави през последните години получиха специални препоръки по отношение на образованието си. Те бяха възприяти от правителствените държавните глави и ръководители и ще има конкретни доклади за резултатите. Става въпрос за хората, които отпадат от училище, ученето през целия живот и други аспекти на обучението. Така че е ясна важността на образованието. Второ, Води се дискусията за мобилизирането на структурните фондове. Това е от голямо значение как за образованието, така и за културата, но тук говорим конкретно за образованието. Предложенията на комисията за структурните фондове, специално за социалния фонд, поставят акцент върху образованието. Говорих с мои колеги и в 8 държави изпратихме екипи от експерти, които да разговарят с различни министерства, включително и с финансовото министерство, по какъв начин средства, които не са обозотворени по този момент, могат да се а, приложат например в Испания, как могат да се пренесат добри практики. Мисля, че госпожа Трупе познава добре австрийската система, така наречената дуална система, която съществува и в Германия, и в Дания, за държави с висока младежка безработица. Мога да ви кажа, че при посещението, посещенията си в Испания, Португалия, държави с висока младежка безработица. Тези държави се вдъхновиха от дуалната система на Австрия, Германия и Дания. Разбира се, че подобна система трябва да бъде приспособена към даденостите в държавата, но именно това е начинът да си сътрудничат отделните държави и трябва да обменят добри практики и не само документи. В тази връзка комисията изготви своя доклад за реализирането на практическото сътрудничество. От една страна с оглед на миналите периоди, последните години, постигнатите резултати по отношение на намаляване на броя на учениците, които отпадат от училище – тук се спомена, че все още сме отдалечени от постигането на целта 10% отпадащи от училище. В момента има 14% ученици, които отпадат. И затова са необходими национални стратегии, които да допринесат за постигането на резултатите. Докладвахме също така за положението с висшето образование – Поставили сме си високи цели. 40% от а, младите хора трябваше да завършат висше образование и тук има държави, които все още не могат да постигнат тази цел. Госпожа Ханибол се спря и на ученето през целия живот. Тук положението е сложно. Показателите казват, че към днешна дата има по-малко обучение за възрастни, отколкото преди 10 години. Хората трябва да работят по-дълго време преди да се пенсионират, например, и смятам, че нашето ясно послание като Европейски парламент също може да помогне в тази посока. Приоритетите, както за миналото, така и за следващите 2-3 години са следните. Първо, инвестиции и реформи на образованието. Искам да се спра малко по-подробно на това. Тази точка е сравнително нова. Отскоро в държавите членки обсъждат финансови въпроси, свързани с обучението, не само свързани с висшето образование те обсъждат инвестиции в по-ранен период от е, обучението. Например, за ран, за обучението в ранна детска възраст. Трябва да се инвестира доста по-рано, особено при хора с миграционен происход. Въпросът за инвестицията и при Обучението в гимназията също е много важно. Втория приоритет са отпадащите от училище. Следващата тема е последващото обучение и развиването на умения, които са по-практически насочени именно към пазара на труда, това е приоритет, особено с оглед на настоящото ниво на безработица. Също така са важни умения, които са ориентирани към потребностите на обществото от 21 век. Например, умения за връзка с а, иновативна Европа, Европа, която създава нови работни места а, и ориентация към а, модерните технологии. Накрая искам да ви помоля за подкрепа за така наречената управленска инициатива. Министрите в съвета по време на заседанията си се интересуват все повече от европейското измерение на образованието. Смятат обаче, че Европейската стратегия 2020 е доста далеч от реалността в отделните държави. Това обаче не отговаря на истината, защото тази европейска стратегия трябва да помогне на националните политики. Може да ни подкрепите в тази посока. Искаме да ви поканим на следващия форум, който организираме. Както казах, ние провеждаме оценки от взаимни оценки, например в Испания, където има много хора, които отпадат от училище. В Испания се провеждат такива партньорски оценки и там има добри практики, които могат да бъдат използвани. Службата за мониторинг подготвя книга, набор от добри практики. Това се предлага в този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Хименес. Госпожо Ханибол. Съвсем накратко. Напълно съм съгласна с всичко казано от господин Кели. Трябва да бъдем бдителни. за да сме сигурни, че обучаваме хората в онова, от което има нужда. А не да даваме умения, които са компетентни обучаващите. Това наистина е проблем и трябва да сме наясно с него. Хората, които обучават, разбира се, са хора. Те също са били обучени, но и техните знания трябва да се актуализират периодично. За да могат самите те да обучават хора според актуалните потребности. Благодаря на комисията за всичко казано от нея. Не, няма да се спирам на съдържанието на изказването на комисията. Радвам се на поканата да се присъединя към форма, и смятам, че ще бъде чудесно, ако можем да си сътрудничим в областта на партньорските оценки. Ние имаме едни и същи цели ако можем да участваме в тази среща, в други мероприятия, това би било много добре. Председателят, благодаря госпожо Ханибол. Вашият доклад ще бъде на лице през април и тук при, пристъпваме към точка 16, одобрение на решенията на координаторите. Те се срещнаха днес сутринта. Решенията са ви изпратени по електронната поща. Готови ли сте да ги одобрите? Прекрасно. Точка 17. Разни. Имате ли нещо по точка разни? Не. Тогава искам да ви благодаря. Искам да благодаря на преводачите. Закривам заседанието. Следващото заседание е на 27 март. So, so, before you criticize the British.